Позакъснели сме, така че ще трябва да форсираме малко. Госпожи и господа, сега ви казвам на добре дошли на общото заседание с Деве и добре дошла на колежката Линда МакЕван. Еван за доклада за движенията на бежанци емигранти и ролята на външната дейност на Европейския съюз. Това е съместен доклад с, с изброените колеги Левенсиано, Демер и така нататък. Това е голяма испанска коалиция, чийто глас ще чуем сега и се надявам, че ще чуем е, нови неща. Все повече се говори за това, че трябва да се борим с причините за миграцията. Това е свързано и с решаване на въпроси на място в Африка и тук вече външната политика има изключително важна роля и съответни мерки могат да доведат до решаване на редица проблеми. Така че темата не е свързана само с вътрешна сигурност и вътрешна политика, както каза и Жан-Клод Юнкер в своята реч за състоянието на Съюза, Линда, с това ви отстъпвам председателството и ви давам думата. Благодаря, уважаеми колеги. Малко сме накъснали и този дебат се а, води на предишното заседание и аз а, вече имаме измененията, около 500 изменения, които ще бъдат прехвърлени към другите участници. Виждам тук госпожа Валентиян, господин. Може би колегите, които минала ли път не са имали възможност, Елен Венциано първо и след това останалите. Да, благодаря. Само няколко секунди, госпожо председател. Първо искам да кажа на председателя Брок, че основната коалиция трябва да се изграде първо с Европейския парламент. Както сам казахте, господин председателю, вземат за решения от Европейската комисия, от службата за външна дейност, така че може би този доклад ще бъде една възможност да си получи роля, отново ролята, която би трябвало да има като орган, който проверява външната политика на Европейския съюз, включително по отношение на мигрантите и бежанците. Парламента трябва да има по-силен глас, трябва да кажем какво мислим. Мисля, че парламента е последната възможност а, за проверка дали се изпълват със съдържание европейските стойности и ценности. А, това е много важен доклад, много интерес предизвиква. Има около 500 изменения, а, има 30 а, съвместни изменения. Аз съм въвела още няколко изменения от страната на Комисията по развитието с докладчика в Сянка Енрике Гереро с цел да се създаде повече яснота в парламента и също така бруталния подход, който се отнася само за визията по проблемите за сигурността. Ние разглеждаме връщане, реадмисия, сигурност и много по-малко се занимаваме с, с сътрудничеството. Трябва да имаме визия за политиката за развитие, за политиката за човешките права, а не непременно да разглеждаме какво прави политиката, дали само проверява граници, дали а, не позволява на беженците да а, влязат отново. Има някои неща, по които се оплакваме и имаме право да се оплакваме, защото Европейския парламент някак си бива заобикален или поставен в а, изолация, но ние, ние не знаем а, какви са тези споразумения за партньорство, не знаем какво, какви са техните приоритети. Там акцент е върху връщането на хора и реадмисията дори по отношение на хора, които по принцип биха имали право да бъдат прияти в Европейския съюз. Така че трябва да видим каква е ролята на споразуменията за партньорство. Ние знаем много малко за тези а, споразумение и както казах в началото е много важно парламентът като такъв да изпрати послание отново да се припознаят европейските ценности и да си изиска, да си възстанови ролята на Европейския парламент. И това е общо взето насоката на дебата, който се провежда. Председателя, много благодаря. Господин Гарсия Конскуера, благодаря. Знам, виждам, че е късно бих желала да кажа няколко думи за един нов поглед към този доклад. Ние обяснихме основните насоки на това какво направихме на последните е, заседания. Целта беше амбициозна и същевременно скромна. Скромна, защото ние сме отворени за предложения и коментари от страна на други колеги. Съгласен съм, че трябва да съживим ролята на Европейския парламент. Това се съдържа в точка 19. Може да погледнете материала. Европейския парламент иска да подчертае количественото и качественото значение на масовото движение на хора, което се окачествява като мобилност и също така да се подчертае значението на зачитането на правата на човека, което е краягален камък на хартата. Много е важно да се разгледат тези масови движения, да се анализират техните причини и да се види какво може да направи международната общност и Европейския съюз. Така че имаме три критерия. Сигурност, и ред. Искаме също така да сме сигурни, че боравим и се справяме добре с миграцията. Трябва да се разгледат фондовете и тяхното изразходване. Тук риториката е несъответстваща. Имаме и други възможности да разглеждаме измененията по-подробно. През последните няколко месеца се опитвах да групирам измененията в различни групи. 96 са от НП, 60 от либералите, 120 от ЕКР. 40 от зелените, 49 от ГУ и 35 от FTD и 11 е от необвързаните. така, какви теми се включват, какви са темите, това са темите, които са в доклада, разбира се, но измененията или ги а, коригират и мога да кажа, че а, с някои изключения ще можем да направим компромисни изменения. Ще ви дам един кратък списък на темите, защото в крайна сметка това са основните опорни точки жени, не придружени малолетни, ЛГБТИ, приоритет да се дава на дългосрочни, а не на краткосрочни политики естествено в съответствие с международните, международното хуманитарно право. Трябва да анализираме също така дълбоките причини на тази мобилност. Необходими са ни координирани решения, повече солидарност, която да бъде проявявана от държавите членки. Разбира се, ще трябва да въведем повече правна яснота поради различните категории мигранти. Много добре осъзнаваме разликата между мигрант и бежанец. Искаме да се борим срещу трафика на хора, искаме безопасен, законен достъп за тези страни. Има нещо, като е малко по-противоречиво и то е свързано с, а, а, аргументите за и против на турската декларация. Наричаме декларация, защото не можем да намерим по-подходящ термин измененията за дискурса, за наратива, за да може да се промени отрицалното възприятие, което хората имат за миграционните потоци. Също така разтурването на лагеря лагера в Калете и наречената джунгла, разрешаването на конфликтите, мониторинг след конфликтите, хуманитарни визи, хуманитарни коридори и цялата гама проблеми. Ние ще бъдем амбициозни, когато работим по тези въпроси, за да сме сигурни, че окончателният доклад ще получи е, подкрепата на парламента. Председателката трябва да бъдем съвсем стрикни във времето. Господин Валенен. Аз имам, сега ще ви кажа, ето. Um, Valmans, Vairinen, Hautala, Corral and Epitideus. They're the names I have already. Това са имената, които имам. Искри някой да се включи, който не, не беше споменат, всъщност трима още. И така, колеги, искам да ви помоля да се вместите в минута и половина. Европейската комисия е тук. Искаме да ги чуем също така. Миналия път не можахме да ги чуем, защото приключихме късно. Господин Лукие, добре. Госпожа Габриел, имате думата. Благодаря, ето тук, вие сте първа. Благодаря, госпожо председател. Първо бих желала да благодаря за, на докладчиците за доклада. Това е първоначален текст, който е изключително добра основа за доклада. Елементите са много ясни. Искам да подчертая три елемента. Първият е точка 2, която дава възможност да се смени парадигмата и да се разгледат стратегически всичките елементи на миграцията. На второ място да се засили капацитет и ангажимента на Европейския съюз с предотвратяването на конфликти. Трета важна, трети важен ток. Аз много се радвам на акцента, който се поставя за ролята на Европейския парламент. Две неща. Първо, проследяването на изпълняването на плана за действие от Валет и друг приоритет върху новата рамка на партньорството, също така по-добра гъвкавост, защото говорим за фидуциарни и финансови форми, форми. Това са трите елемента, които са включени в доклада. Искам да подчертая тук още три елемента, които ми се струват важни. На първо място смятам, че доклада трябва да ни даде възможност да разгледаме и трети страни, които не си сътрудничат с Европейския съюз, така както ние искаме. Има два случаи на неизпълнение на, на споразумението. На второ място, плановете за външни инвестиции се очакват. Очакваме също така тази част от държавните инвестиции, за да може да се включат и частните резерви. Искам също така да изразя резерва включването на разселените лица а, в контекста на климатичните промери, промени, да, държавите, които на, на мигрантите, които не могат да се върнат в родните си места поради, да кажем, а, наводнения и други природни бедствия. Аз съм на разположение на двамата съдокладчици. Искам само да подчертая, че е необходимо текста да бъде разбираем с много ясни послания и с разумна дължина. Сега ще дам думата на колеги, които миналия път не се изказаха. Ана Гомеш първо. Бих желала отново да подчертая, че е жалко, че този доклад не се изработва съвместно с Либе, защото това е коми... комисията, която работи по миграцията, по системата на обежищата и всъщност е, сме изправени пред риска да а, направим един доклад, който е отвлечен. Да говорим за събиране на разделени семейства и какво независимо от големите усилия, които правят нашите колеги и значението на доклада, той просто ще бъде откъснат от реалността и системата на релокации, по която работи съвета също. Мисля, че основният въпрос е опасни, безопасни и законни начини, които просто ги няма. Всеки, независимо от това дали е бежанец или мигрант, е нелегален, защото ние не предоставяме безопасни и така нататък пътища, включително най-сложните канали, например синята карта, която ние имаме, ама тя не работи. и така, че моят въпрос към докладчика е следния. Можем ли всъщност да бъдем последователни и да постигнем разлика тогава, когато видим какво прави комисията и службата за външна дейност. Ангажират се с двустранни преговори а, с този а, миграционен пакет. А, която изобщо неглижира парламента. А, се управлява от един а, елит. Аз тук всъщност говоря за Етиопия. Или, например, когато се работи съвместно, както говорим за Афганистан, и а, се говори като че ли всъщност а, много от непридружените малолетни идват от а, Афганистан, а, включително от Азара. Това няма ли смисъл? единствените, които управляват кризата, са всъщност а, а, трафикантите, защото те се възползват от начините, по които се търсят разумни решения. Извинявайте, че ви пришпарвам. Сега господин Юрек от ЕКАРЕ. Благодаря ви. Този доклад трябвало да се занимае с проблема с политическата отговорност. Всеки интерес към незаконната миграция води до по-нататъчни човешки трагедии и проблеми от гледна точка на приемането на тези мигранти в Европа. Има още нови мигранти, които са на път. Има някои правителства в държавите членки, които са отговорни за засилването на тази криза. Те са а, на власт в, Европейския съюз. Аз не разбирам защо не говорим тук за дълг, дълга да се предотврати трафика на хора в Европейския съюз. Беше взето решение за тази криза и по това време съвета говореше за необходимостта от борба с, срещу незаконно, незаконната контрабанда на хора в Европейския съюз. Говореше се за мандати, за правомощия за управляване на а, кризата. И сега вие предполаг, предлагате една единна миграционна политика, която да бъде а, наложена на Европейския съюз. Ние вече се намираме в политическа криза след решението за Брексит. И последния ми коментар във връзка с обединяването на семействата не бива да забравяме, когато говорим за това, че ние говорим за държави, където а, гражданското право разрешава полигамия, така че говорим за хора, които имат много различни права от нашите. Благодаря, Линда. Уважаема госпожо председател, колеги, мисля, че темата, която обсъждаме днес е свързана с най-голямото предизвикателство пред Европа. Мисля, всички сме съгласни. Права е Ана Гомеш, като казва, че трябва да работим заедно с Либе по този въпрос. Ако мисля, че трябва да направим доклад с тях и той ще е много по-качествен. Но началото е добро. Поставят се важни въпроси но ние бихме искали по-голяма конкретика. Имаме да, трябва да разработим добър план за кризата с миграцията. Ние внасяме някои пред, предложения за конкретизация на доклада. Един важен въпрос. Непридружени малолетни и непълнолетни лица как да ги посрещнем, как да ги приемем, какви са европейските най-добри практики. Да, има около 10 000 малолетни и непълнолетни лица в Европа, които просто са изчезнали. Ние трябва да помислим как да ги намерим, как да ги изтръгнем от ръцете на злонамерени хора. И другия въпрос, по който предлагам изменение, е така наречената джунгла от Кале. Медиите постоянно ни занимават с този въпрос. Аз присъствах на разрушаването на лагера хората са пръснати из Франция, но това е само един от десетки такива лагери, да не затваряме очи. Какво да направим с тези мигранти, които искат да отидат в Англия? Какво да сторим с децата? И какво очакваме ние? като европейски подход. Тези деца са тук, защото това, което видях в Кале е невъобразимо, недостойно. Това не бива да се допуска никога и никъде. И друг важен въпрос трябва да разполагаме с закон, да има законни начини за миграция. Трябва да поговорим и за това, на това, което е много важно, трябва да отделим достатъчно време, за да бъде доклад наистина добър. Колеги, не забравяйте времето, госпожа Хаутала. Благодаря, госпожо председател. Мисля, че това, което първо трябва да постигнем е да имаме политика за миграцията, основаваща се на човешките права. И тук съм съгласна с госпожа Локвилер. Много е важно да поставим нещата в тази светлина. В момента. Е, имаме 0,02% от мигранти като част от населението в Йордания и Ливан са 25 000. Ние сме уж организиран а, Европейския съюз. И за разлика от колегите, аз мисля, че тук липсва споделена отговорност и обща е, политика. Ние трябва да използваме инструментите, но те не са пригодени за взаимодействие с трети страни, за реадмисия, връщане и взаимодействие в областта на миграцията. В момента ние залагаме на репресивни мерки, които повече създават проблеми, отколкото да решават причините за проблема с причините за миграцията и накрая. Нуждаем се от много стриктен парламентарен контрол. Радвам се, че господин Яздемера и останалите го подчертаха защото какво ще стане, ако парламента не поеме своята роля е, ще има недемократични решения в областта на сътрудничеството, ще има много повече двустранни решения, като да речем Европейски съюз Афганистан, Европейски съюз Турция и това не е структурен модел за взаимодействие с трети страни в областта на миграцията и Европейския съюз наистина трябва да изиграе своята роля и не трябва да се пропуска парламентарния контрол. Председателката ние искахме да покани представители на Либе, но те не отказаха поради заето, ще дадат становище по нашия доклад. Поканани са да господин Кавалк. Благодаря, госпожо председател Подкрепям колежката Хаотала. Да, 0,2% от а, живещи в Европа са мигранти, докато в Лиран, аз бях там миналата седмица, нещата са съвършенно различни. 0,2% и ние не сме в състояние да реагираме адекватно. Работата трябва да се координира и не само с Либе. Е, ние трябва да дадем адекватен отговор, така че наистина да свършим работа. По предложението ние сме съгласни, подкрезно с проекто доклада, подкрепяме го, ще предложим изменения и ще подчертаем, ще акцентираме някои въпроси, като пряк политически мандат, включителни по отношение на структурните причини за миграцията и беженците е, трябва да бъдем проактивни, а не реактивни, да изготвяме проекти, които разбира се ще дадат резултат по-късно, няма да дадат а, е, а, е, от плод веднага. Но един много важен, друг много важен аспект е корупцията. И в доклада не се казва нищо за него хората са принудени да напуснат страните си, защото не, не намират живот в страните си. А, трябва да преодолеем личните си интереси, егоистичния подход, да разработим концепция за взаимодействие с трета страна. Ам, за момента даваме само половинчати отговори, но и, м, помощта за развитие не трябва да се свързва с взаимодействие с охраната на границите. Е, това не е приемливо нито с оглед на правата на човека. Е, има редица е, примери в това отношение. Мистер please. Дам и други предложения епитидемис. Благодаря, госпожо председател. Ако и искаме да разгледаме доклада като текст, е, можем да му дадем много добра, дори отлична оценка но ако търсим в него решение на проблемите, то мога да кажа, че това е само един списък с желания. Липсва прагматизъм. Досегашната политика на Европейския съюз а, залагаше от началото на граници без контрол. Сега панически се настоява за граничен контрол, за да овладеем потоците от бежанци. Тоест нещата излизат извън контрол. Е как да контролираме бежанците, ако не взаимодействаме с страните на происход, там откъдето тръгват тези потоци? Няма да споменавам Турция, но и тя има принос за сегашното ни положение. Хиляди незаконни мигранти които стигнаха до са минали от през различни места. Същото е положението в Гърция. Там също има градове и села с такива лагери. И те са изоставени. Изостат. Има деца, които никой не контролира, никой не защитава. Не можем да го приемем това може да стане единствено, ако се погрижим за равномерно разпределение на бежанците според възможностите на държавите. Господин Лопес Агела. Благодаря, госпожо председател. Вече чухме, че мнозина от нас внимателно следят работата на Комисията по външна политика. Ние също е, много работим по тези въпроси. Имам минута и половина, затова няма да се впускам в процедури и процедурни въпроси. Просто ще пристъпя по същество това, което каза колегата Валенсиано. Критична позиция на нашия парламент спрямо съвета. Защото сега предвид така наречената бежанска криза, която си е чисто хуманитарна криза, се държим по начин, който буди единствено негативни оценка. Европейския съюз постигна съгласие с Турция. Тук колегите говориха за декларация за Турция. Слушаме хваления на предходни заседания на Европейския съвет за Турция. Но това, което става всъщност че всъщност драмата се пренася на североафриканските брегове. Хиляди хора умират по този новоизбран маршрут или альтернативен маршрут. Колегата Дел, Дел Демейра говореше за незаконните възможности за пътуване, но трябва да има и законни възможности. Това е единствената възможност, защото хората са отчаяни. Те са готови на всичко, рискуват живота на семействата си. Говорим за човешки живот. Аз док... съм докладчик по визовата политика. Всички ние сме единни, че трябва да предвидим възможността за издаване на хуманитарни визи. Съветът бе категорично несъгласен с нашата позиция на законодател, но това за мен е решение е, моля, бъдете кратки, защото това са последните ни минути. Ще се опитам да бъда кратък, съвсем накратко по повод казаното от госпожа Хаутала, защото то е много важно. Доклада не е твърде реалистичен. Много идеалистични моменти има в него. Стана дума за това, че 0,2% от европейското население са беженци, но те са много неравномерно разпределени. В Германия 20% от населението са а, мигранти, т.е. 100 пъти повече. А има страни, в които има 30-40% мигранти. Предвид такива цифри можем само да говорим а, доколко е желателно на нова миграция и проблемите от, за мигранти от Турция или а, арабския свят, знаем, че са, те трудно се интегрират, нямат образование, оставят, остават безработни. А, тези перспективи липсват и са това се радвам да чуя, че има и такива предложения че се иска мнението на парламента. Надявам се всички мнения да бъдат зачетени. Благодаря. Господин Вайнар, вие не получихте думата в последното заседание. Имате я сега. Благодаря, госпожо председател. Не трябва да забравяме, че темата на този доклад е ролята на Европейската служба за външна дейност в управлението на миграционната криза, кризата с беженците. Аз съм докладчик в Сянка в Деве от името на АЛДА и мисля, че като цяло от гледна точка на развитието политиката е добра. Но има други важни елементи. Съм направил две предложения за изменение. Първо, основната причина за кризата е насилието и войната. Това е област в компетенциите на АФЕД. АФЕД се бори и за намиране на мирни решения на конфликти. Вторият ми коментар. Извън рамките на Европейския съюз трябва да се опитаме в сътрудничество с местни организации да създадем центрове за беженци и центрове за приемане, които да са с достатъчно висок стандарт и там да се преценява правото на съответните кандидати на статут за бежанци. И ако имат право, да могат да го получат и да влязат в Европейския съюз. Тези две стратегии следва да спрат миграционната вълна и те са в компетенциите на АФЕД. Благодаря, казва господин Кирил даже по-малко от това, ще говоря. И слушах казното от господин Луке, но мисля, че е необходимо да се промени начина по който се говори по темата незабавно. Е има мигранти, има беженци. Е, по различни причини. Миграцията е тенденция, беженците бягат от конфликти. Трябва да предотвратяваме конфликтите и да работим като е, достоен партньор в световен план. Аз съм постоянен докладчик за хуманитарни дейности и в тази връзка високо уважавам международното право и правата на човека. Те са от огромно значение. Господин Диас Демера каза, че тази тема е очевидна. Може би за него е очевидно и за мен, но може би не е за всички. Докладът беше критикуван, защото в него се казва нещо, което е различно от действителността. Ми точно това е целта на доклада, да предложи нещо, което да промени действителността. Я ще направя два коментара. Първо, във връзка с средствата за развитие, които се използват и пренасочват за финансиране на сред краткосрочни политически мерки, свързани с миграцията, действително има средства, които са за развитие на сътрудничеството за развитие, а, но те се пренасочват Вторият въпрос във връзка с страните от, извън Европейския съюз, които започват да получават прекалено голяма му влияние спрямо европейската политика, тъй като са страни членки по двустранни договори и с тях, например Турция, където е по-трудно да критикуваме правата на е, не спазването на правата на човека. Преводачите любезно ни предоставиха 10 минути допълнително, така че ще има възможност да изслушаме и комисията. Благодаря, госпожо председател. Радвам се, че имаме възможност да се изкажем в този дебат. Действително, доста е, комплексна е темата. Е, изказалите се засегнаха различни нейни аспекти. Говорим за кризи, за конфликти и за други причини, поради които хората искат да напуснат страната и да дойдат в Европа, страната си да дойдат в Европа. Не трябва да се смесват различните причини и за това, ако искате действително да се обсъждат нещата по адекватен начин, моля ви първо намерете по възможност да се предостави повече време за обсъждането в подробности, половин час не е достатъчно. Вече сме ви предлагали да дойдем и да ви предоставим повече информация. По никакъв начин не искаме да действаме без парламента да участва. Парламентът има право на парламентарен контрол. Наскоро споменахте един, един случай, в който парламентарният контрол доведе до много полезни предложения. Освен това, винаги сме готови да предоставим информация, включително и с сътрудничеството на върховни представители на комисията. И трябва да има достатъчно време, за да бъдат предоставени тези разяснения. Първо, съвсем накратко по няколко въпроса. Партньорството и работата с а, трети страни. Това бе решението взето в Лавалета, заедно с Африка, да работим по партньорства в областта на миграцията. И тук имаме предвид наистина партньорства. Т.е. трябва да има и положителен елемент. Някои от вас споменаха различните проблеми, с които се сблъскаме при спазването на правата на човека. Е, но има и положителни елементи. Европейския съюз предлага на тези страни да е, се управлява миграцията по-добре. Не да няма никаква миграция, да се управлява по-добре и за това предоставяме е, големи финансови средства за справяне с корените причини на миграцията – лошото економическо положение, лошото правление и други причини. Бе създадени тръст за реагиране при спешни ситуации в Африка, който е много добър пример тук. И освен това, целта не е да се използват средства за развитие, за въпроси, които не са свързани с развитието. Управлението на миграцията винаги е било разглеждано, особено сега, във връзка с целите за устойчиво развитие, като елемент много важен за развитието. Това означава обаче да работим за изграждане на тези партньорства и да постигнем тези резултати не само чрез предоставяне на пари, но и чрез сътрудничество на политическо ниво. Е, през последните няколко седмици е, различни министри от държави членки на Европейския съюз пътуваха до тези страни, за да създадат такива партньорства, за да можем действително да постигнем една по-управляема ситуация, в която да можем да се справим и с нарушенията на правата на човека и с други сериозни проблеми. Работим и с Турция и на политическо и на техническо ниво. Това е единственият възможен начин. А, това, което не можем да направим, и докладът не се занимава с това, а, е да работим по въпросите вътре в Европейския съюз това не е предмет на дейността на службата на външна, за външна дейност. Парламентът обаче трябва да се занимае с всички страни на въпроса. Не може темата да се разделя на, на различни елементи, които да се третират като независими една от друга. Има външна политика, търговска политика, економическа политика. Всичко това трябва да се разглежда по холистичен план, е, начин и не можем да си затваряме очите, не можем да затваряме границите, трябва да действаме проактивно. Именно за това комисията заедно с службата за външна дейност направи предложение през последните две години толкова бързо, че парламентът и държавите членки е, и двама успяваха да се справят с графика, е, но това просто показва колко насериозно приемаме темата и колко проактивно действаме. Защото смятаме, че можем действително да постигнем нещо и в е, областта на развитието, но и в другите области. Можем да постигнем подобряване на ситуацията. Няма как да се справим с всички въпроси, които бяха споменати тук за това ще са необходими още по-големи усилия. Но имаме среща на върха с е, Европейски съюз Африка, която предстои и трябва да я подготвим много добре. Кризата в Близкия изток, дай Боже, в един момент ще бъде разрешена. Проблемите обаче, с които се сплаз... сблъскват хората в Африка, няма да се преодолеят през следващите 30 години. Тоест, а, а, а говорим за население, което се увеличава. Така че трябва да вземем това предвид и да работим изключително активно. Готови сме да ви предоставим необходимата ви информация. Господа Жа Пино има думата. Uh, Добър вечер, благодаря госпожа председател. Искам да се присъединя към направените от господин Руди Шазер коментари и да подчертая няколко теми, които са особено важни за Европейската служба за външна дейност. Във вашия доклад ще се подчертава, че миграцията е явление, което вече е факт, то няма да спре. И е ясно, че независимо от краткосрочните предизвикателства, с които се сблъскваме при управлението на потоците, е необходим и дългосрочен подход. И той трябва да е съставна част от външната политика и от дейността на службата за външна дейност. Целта е да работим чрез партньорства с приоритетните страни от Африка на Южна Сахара и тези дейности да са интегриран елемент, е, неделим елемент от работата на службата за външна дейност. Има няколко е, елемента в подхода към рамково партньорство, е, които са по-инновационни. Първо, работния метод и тясното сътрудничество между европейските институции и държавите членки. Това е работен метод, който е от полза за всички. безпредседентно активен е диалогът, който ръководим с пете приоритетни страни. и комисията, и върховния представител, и държавите членки много активно разговарят с страните партньорки по темите, които се обсъждат. След това, да, подходът трябва да е не само краткосрочен и действително това е целта на рамковите партньорства. Говорим за общ подход към миграцията, към мобилността, борбата срещу нередовна миграция, предоставяне на обежище е, и всички други елементи, свързани с миграцията. На трето място, много е важно да се ангажират и третите страни. Те трябва да имат политическата воля да си сътрудничат с нас. Това се вижда от доклада от миналия месец който бе посрещан с голям интерес от страните партньорки, които реагират. И накрая, нека да спомена следното. Споразуменията нямат правно задължителен характер, а по-скоро създават процес на взаимно сътрудничество между Европейския съюз и страните партньорки. И не става дума само за връщането. Тези споразумения не могат да засягат само връщането, защото няма да се постигне нищо. Споразуменията трябва да са всеобхватни, за да се постигнат резултати. И в заключение, във връзка с срещата на върха през септември за миграцията, в Нью Йорк се срещат 193 страни на происход, е, както и страни крайна цел и страни на преминаване, които се обединиха около основни елементи е, и за това подходът към партньорствата ще се основава на тези елементи. Благодаря. Не, няма да добавим сега. Може ли да изчакате дебата по времето на а, представянето на измененията? Искате ли нещо да добавите? Благодаря ви много. <clears throat> Съвсем накратко, много високо ценя всички бележки. Чухме 14 колеги, които се изказаха, всъщност 14 души се изказаха, 12 колеги. Три неща за участието на Либе. Либе е ангажирана. Госпожа Бержия ще изготви становище от името на Либе. Това е в отговор на представителя на службата за външна дейност. Вие си противоречите. Вие казвате, че сме отворени за това парламента да бъде ангажиран и след това казвате, че няма правно основание парламента да бъде да се ангажира. Това не е така. Има правно основание, защото в противен случай ние нямаше да изготвяме това този материал. Това е договор за функциониране на Европейския съюз. Е по-точно членове 208, 216, 36 и 12 във втория договор. Заключенията на Европейския съвет е, от 12 е, декември. Това можете да видите съвместното заседание и докладите на комисията по бюджета и на външната комисия, докладите на комисията по развитие, на бюджетната комисия. Не искам да се впускам повече подробности, но просто искам да подчертая ролята на Европейския парламент тя е оправдана, не съм съгласен, че има правна база. Искам само да кажа съвсем същото на представителя на комисията. Смятате, че няма правна основа. А, вие се опитвате да а, избегнете нашата роля и парламента да няма подкрепа. Така че най-добрият начин е да се направи а, последния начин. Искаме да избегнем а, пристигането на бежанци и мигранти. Това предполага сътрудничество с някои държави. Това естествено остава много неща, които може да се желаят. Ние сега в момента се свързваме с държави, които критикуваме от гледна точка на последователността, така че ние бихме желали да спрем миграцията при източника но, но всъщност вие спирате хора, които имат право да дойдат. А, казвате, да, добре, обаче няма мигранти, казвате вие, казва няма глад, но ние трябва да изпълним дълга си и да зачетем ценностите си, което в много случаи не правим. И ние включваме споразумение с страни, с които няма, не трябва да сключваме споразумение. Ние сме представители на гражданите и може би много европейски граждани няма да се съгласят с много от нещата, които правим тук. Например, споразумението с Афганистан – е срамота. Знам, че нещата са сложни, знам, че е трудно, но имайте предвид, ние вземаме решения, които са много далече от нашите задължения. Ние като страни, членки на Европейския съюз, имаме е, дълг към тези ценности. Част от тези ценности са причината, поради която съществува Европейския съюз. Трябва да действаме много по-прияко, много по- прозрачно, не само в комисията и в службата за външна дейност, трябва да, по, да коригираме тези неправилни решения. Благодаря ви. Благодаря за интересния дебат, който ще бъде много важен за нашите сътрудничества. Следващото заседание ще бъде 28 или 28 ноември. Благодарности на преводачите за тяхната гъвкавост.